Good morning. Добро утро. Можем да започнем заседанието. Моля, колеги, председателя. Казва добро утро на всички. Бих искала да въведа ред в днешното заседание. Точка първа – приемане на проекта за дневен е, ред. Основните точки са двете гласувания а, е, на докладите Босотил и Каунтис, дебат по годишният е, доклад за дейността на комисията а, през 2011 на господин Чичестър, становище от госпожа Алкъм и от е, господин Бустинаро, друго становище и становище от господин Валиан. Имаме също и разглеждане на петиции. за дискриминация в училища в Литва. Петиции, отнасящи се до неща в различни страни членки, също и а, визити за установяване на факти или проучвателни в Румъния, кое обаче бе направена заявка да бъде отложено за следващото ни заседание. Някои а, молители ще присъстват. За 11, 12 и 13 ще са, присъстват тук тази сутрин, а след обяд ще присъстват молителите по точки 16, 17 и 18. И така, ако няма възражения, приемам, че дневният ред е прият. С включително отлагането на разглеждане на точка 21 посещение в Румъния. Ако нямате възражение, Нека приемем дневния ред като одобрен. Одобрение на протокола на заседанието от 27-28 февруари 2012. Има ли възражения? Няма. И този протокол е, е одобрен. Както обикновено, анексите към дневния ред са раздадени. Те ще бъдат одобрени също ако няма възражения от членове на комисията преди приключване на днешното заседание. Нямам повече съобщения, каза председателя. Минаваме към точка 5 от дневния ред. Това е гласуване. Две гласувания ще има днес сутринта. Първото е по 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функциониране на единия пазар. Докладчик е господин Бусотил. Той не присъства. поради което не, няма как да му дам думата. Тъй като господин Босотил отсъства, ако сте съгласни, да разгледаме първо доклада на господин Каунтис и да дадем време евентуално на господин Босотил да, да пристигне. Ако нямате възражение, така ще постъпим. Ще гласуваме по доклада на господин Каунтис Бихте ли искали да се изкажете? Аз не съм господин Кунтис. аз ще представям господин Кунтис, който е в момента в Гърция. Съгласен съм с всичко и с гласуването. Благодаря. И така, да преминем към самото гласуване. Изменение първо, параграф първи. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 към параграф 1 на господин Контис, който е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, който е за, който е против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто. Господин Мелцър за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение пето на господин Валеса. Разделно гласуване е поискано по част първа, който е за, против, Въздържали се, приема се. Част втора. За. Против. Пада, ако се приемат изменения 1 и 2 и председателката се извинява, пада. Втора част пада и няма нужда да се гласува. Изменение 6 към параграф 1а на господин Табиайди. Разделно гласуване е поискано. Част първа за. Против, въздържали се, отхвърля се. Част втора. Който е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на параграф 2 на господин Хартонг за, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека повторим гласуването. Не беше ясно. Изменение 8 на параграф 2. Господин Хартон, кой е за? Против?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 Повтаряме гласуването. Изменение 8, параграф 2. Господин Хартон, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 11 на параграф 2а. Господин Контис. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 на четвърти параграф. За, против, въздържали се, приема се. 16 на параграф 4а, Меркис, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 на параграф 5, Миранда, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 на параграф 5а, това е устно изменение от докладчика. <clears throat> Има ли възражение към устното изменение? В такъв случай гласуваме по устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 на параграф 6 Миранда. За, против, въздържали се, приема се. 20, пак параграф 6, за, против, въздържали се, приема се. 21 на параграф 7, кой е за, против, въздържали се, приема се. 22 на 7а, за, против, въздържали се, приема се. 23 на параграф 8 на Миранда, за, против, въздържали се. Приема се 24 на параграф 8. Мелцър за, против, въздържали се. Приема се. 25 на параграф 9. Хартон, кой е за? Това отнася се до заличаване. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 на параграф 9. Каунтис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. Яри Алавракус, За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28 на параграф 9а. Пак с. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 на параграф 10. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 на параграф 11. Техническо изменение. За, против, въздържали се, приема се. 35 на параграф 9а. Яри Салавракус за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 на параграф 11 Амеркис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 37 на параграф 12 Яр за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38, 39 и 40 падат. Изменение 41 на параграф 12а, Табайди, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 на параграф 13 ар, яр, за, против, въздържали се, приема се. 43 Параграф 14. Ярса Лавраку. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 на параграф 14а пак за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 45 на параграф 15 Мелцер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 на параграф 15 Вертман. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 на параграф 15 А Меркис. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 48 на 15 А Каунтис. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по становището. За, против, въздържали се. Приема се. Единодушно. Пристигна и господин Босатил. А господин Кантис иска да каже нещо. Госпожо председател, второ изменение трябваше да отпадне. Тъй като трето изменение беше одобрено. А в такъв случай трябва да се отбележи, че второ изменение всъщност не е прието. Благодаря. Благодаря за това уточнение. Благодаря не само за обяснението, но и за цялостната ви работа по проектостановището. А е сега проектостановище, изготвено от господин Бусотил. започваме гласуването по него. Господин Бусотил, имате ли да кажете нещо? Не. В такъв случай направо преминаваме към гласуването. Първо изменение към втори параграф. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение към трети член. За, против, въздържали се, приема се. Трето изменение е оттеглено. Сега компромисно изменение към четвърти член. За, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение към член 4а. Гласуваме разделно по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение към член 5а за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение по 6 член за, против, въздържали се, приема се. По 8 параграф, 10 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение по Член 8а за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение е оттеглено. И сега гласуваме за проекто становището като цяло. За, против, въздържали се, приема се. Единодушно е прието. Благодарим ви, господин Босотил, за свършената работа. С това Приключихме с гласуването. Сега можем да преминем към разискванията. А по точки 7, 8 и 9. Първо, това е доклада на господин Чичестър. Става дума за годишен доклад за дейността на Комисията по петиции за 2011. Господин Чичестър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. С голямо удоволствие ви представям проект от докладът по дейността на тази комисия за 2011. Бих искал да изтъкна един-два пункта, да привлека вниманието на колегите към тях и след това, разбира се, да поговорим за много интересната статистика, която е в приложеното разяснение. Първото, което искам да спомена, това е, че приветстваме решението на парламента да се разработи един по-практичен, по-видим портал за петиции на вебсайта на комисията, за което ще улесни достъпът на гражданите на Европа до процеса на подаване и разглеждане на петиции. Второ, то се отнася до четвъртия абзац, където потвърждаваме нашата решител, решимост да защитаваме основните права на гражданите, като използваме политическото си влияние. Смятам, че това е ключова задача на нашата комисия – без да се боим да засрамим националните и други власти и да ги подтикнем към действие. Привличам ви вниманието и към две теми, които през годините много пъти са се повтаряли. Първата е нашата загриженост относно собствеността върху имоти в Испания и а, особено а, зоната на Декоста а, се споменава, получили сме много петиции във връзка с а, тези имоти. Тук става дума за конфликт между желанието да се защити околната среда в брегова, по бреговата ивица и нуждата да се а, защитат правата на собствениците от правни действия с задна дата. които влизат в действие с задна дата. В 15-ти абзац приканваме комисията а, да усъвършенства оценката на въздействието редица от, от петициите, бихме искали да насърчим усъвършенстване на процеса на оценката на въздействието и бихме искали тези оценки да се извършват от независими експерти. Това са темите, към които исках да привлека вниманието ви. Разбира се, ще приема с радост всякакви забележки и изказвания на колегите. Но искам да ви обърна внимание и на статистиката която е включена в придържаващото обяснително приложение. Защото а, това дава представа за обема на работата, свършена от а, тази комисия. А също така и вида на подаваните петиции и тенденциите, кои от тях се смятат а, за допустими и кои не. И кои не са били сметнати за допустими и не са били разглеждани. Дават се статистики за националността на молителите, за страната, за която става дума в петициите, разглеждат се темите, разглеждаме основните права, околната среда, пазара, а също така и околната среда, като разделяме петициите, които се отнасят до ОВОз а, и проблемите за обработката и складирането на съхраняването на отпадъците, а също така и петиции отнасящи се до основните права, личностни въпроси, собственост и така нататък. Там се съдържат и статистики, статистика, данни за петициите, свързани с функционирането на вътрешния пазар. В това приложение има богат статистически материал, няма да цитирам всички данни, но искам само да ви напомня, че миналата година 248 молители са присъствали на заседанията на комисията, <clears throat> за да представят пред нас своите проблеми и мисля, че е важно да насърчаваме молителите да идват в нашата комисия и всячески да им помагаме в това. Обяснителното приложение съдържа и редица диаграми и графики, които иллюстрират тези цифри. Господин председател, това бяха моите уводни думи, а сега очаквам изказванията на колегите. Благодаря, господин Чечестер. Господин Вилан е поискал думата и след това ще дам думата на останалите. Благодаря, искам да благодаря на господин Чичестър за чудесния му доклад. Ще спомена само няколко въпроса. Много важно е не трябва да говорим изобщо. Много, много важно е докладите ни за дейността да бъдат конкретни. Иначе хората няма да се интересуват от нашата дейност. А, това се отнася и до нашите годишни доклади. Това, че споменавате Лейде Костас е много важно, защото не става дума само за закона, за разбира се, а действията на испанските власти там са абсолютно произволни. Ако закона беше прият преди изграждането на сградите, това беше, въпросът ще, ще бъде различен. Тоест, ние трябва да настояваме за последователно предлагане, прилагане на законите. Алейда Коста се е фактически а, пример за това как не трябва да се действа с налагането, прилагането на един закон. Не бих даже го нарекла прилагане, защото това е закон с обратна сила. Бях в един хотел в Валенция, почива в морето, очевидно построен в нарушение на закона, но нещата, нещата, нещата бяха абсолютно неприемливи и не разбирам защо и по този въпрос имаше петиции. Редица от петициите се отнасят до проблеми с дискриминацията, други проблеми. и а, така нататък. Но общо взето трябва да ви благодаря от сърце а, за вашата работа. Благодаря, казва председателят. Господин Виланд, благодаря господин председател, благодаря господин Чичестър за това, че ни представихте вашия доклад. Подкрепям това, което споделихте с нас. Няма да повтарям всичко, но по отношение на въвеждането на портал, това е нещо важно. Искам да се спра и на друга тема. Искам да кажа следното. Може би трябва да се включат още едно или две съображения, свързани с нашата работа. С свързани с а, това какво сме постигнали миналата а, година, какви цели сме постигнали. Това от една страна е добре, но е хубаво а, да посочим и това какви са нашите желания за в бъдеще. Например, през октомври 2000 и 14 е, ще има избори, но през октомври 2013 ам, някаква спешна петиция ам, се внася, не ни остава обаче време и да кажем, ами ние за това кратко време не можем а, е, да направим нищо. Така че ние трябва да си поставим е, за цел до 14 юли ам, депутатите да могат да се справят със своите задачи, които са им поставени, така че да могат след това да имат време да предадат своята работа на следващите депутати, които ще бъдат членове на Комисията по петициите. Не може да излиза така, че за една година да не сме постигнали никакъв напредък и да не сме се занимали с а, никакви теми. На следващо място трябва да знаем ам, къде стои нашата граница в нашата работа. От една страна имам предвид гражданск, гражданската инициатива, от друга страна имам предвид анкетните комисии. Господин Мартин. А, господин Мартин има задачата да се занимае с какви задачи а, ще бъдат натоварени тези анкетни разследващи комисии. На следващо място, при определени петиции е хубаво да има представител на съставителите на петицията, представител на комисията. Добре е да се почертае това в годишния доклад, защото когато е внесена една конкретна а, петиция, някои правителства а, се чувстват е, засегнати. Добре е, когато е засегнат определена държава членка, да има диалог и с съвета. На следващо място, нещо свързано с а, изложението на мотивите. В тази част, в която са таблиците, нека таблиците да са по-дълги да са обхванати по-дълги периоди, не само последната и предпоследната година. Така че да се проследи цялата а, работа през последните години. Благодаря, господин а, Виланд. Госпожа Базеско. Тя днес има рожден ден. Искам да поздравя от името на цялата комисия. Благодаря господин председател, господин Преда, който е докладчик в Сянка по този доклад, не може да дойде, защото той гласува в друга комисия. Той ме помоли да представя позицията на нашата група по отношение на доклада. Този доклад е един добър доклад, но може би трябва да се включи параграф, свързан с отличното ни сътрудничество с Европейския омбудсман. Освен това, искам да спомена отличното сътрудничество, което имахме с Европейската комисия и експертния опит, който внесе комисията в този доклад. Освен това искам да подчертая добрата работа с, с вносителите на петициите. Смятам, че трябва да споменем големия брой на петициите, които се разглежда от Европейския съд. Броят на допустимите петиции е намалял вследствие на промяна на правилника. Нашата комисия играе много важна роля, но Искам да спомена, че по точка втора ние трябва да засилим сътрудничеството си с а, националните органи и другите комисии в Европейския парламент, защото те могат да ни подкрепят в нашата работа. Когато говорим а, за петициите свързани с крайбрежето в Испания, не трябва да обсъждаме тази тема в пет параграфа. Всичко свързано с тези петиции може да се обхване в един параграф. Както и моят колега Преда спомена по време на обмяната на мнения, някак си прибързваме, ако кажем в изложението на мотивите, че петициите по отношение на медиите са увеличили своя брой и за това, че има натиск върху свободата на медиите в България и Румъния. Има шест петиции свързани с Унгария, една свързана с Румъния и една свързана с Полша, една свързана с Германия, една свързана с Швеция и една с Италия и една с Европейския съюз като цяло. Ето защо моята политическа група иска да бъде премахнато следното изречение, че увеличение брой петиции, свързана с свободата на пресата и медиите, може да бъде а, обяснено с а, проблемите, пред които бяха изправени Унгария и Румъния. Според нас това становище е, е изцяло спекулативно и тук мотивите ни трябва да бъдат променят. Искам да благодаря на, господин Чечестър за неговия доклад и се надявам, че ще имаме плодотворно сътрудничество и по време на работата на комисията през цялата 2011 година. Господин Виланти иска думат. Извинете, забравих нещо. А, може да включим един параграф, като кажем, че като цяло основните права и тяхното а, спазване трябва да бъде следено от нас. Може да направим а, изслушване или семинар и да се обсъдят тези въпроси, така че като цяло да бъдат а, включени тези аспекти. Имате думата. Съвсем накратко още два коментара, свързани с човешките права. Важно е да има такова изслушване. Това ще е добра възможност да се занимавам с човешките права още веднъж. Колегата Виланд предлага да, да има последователност в нашата работа и след изборите. Добре, добре е да се а, разграничим от а, чисто а, политическите а, аспекти, от чисто партийните теми. А, защото някак си се, ако се личи цвета на правителствата тук в този комитет, в тази комисия, това а, би ме разтревожило. Да кажа нещо преди господин Вилан да вземе думата. Става въпрос а, за това, че не трябва да забравяме, че ние сме в Европейския парламент и ние представяме някого тук. Да, е, това е един друг въпрос, който трябва да обсъдя на друго място. Господин Виланд, искате ли да кажете нещо? Много добре разбрах какво има предвид госпожа Меланд. Споделям нейните тревоги. Госпожа Окъм, вие сте представител на една млада партия на зелените – като пораснете малко, може би ще вземете участие в тези механизми. И има неща, които не са свързани с партийната политика. Например, ако има проучвателна мисия в, в Австрия, където трябва да се ам, разгледа въпрос свързан с околната страна, с природата и така нататък, трябва да сме в състояние да реагираме и на такива неща. Благодаря много, господин Вилан. Няма повече бележки от колегите. Сега ще дам думата на а, комисията. Благодаря много. А, а, може би доклада трябваше да бъде малко по-оптимистичен. 2011 беше фантастична по отношение на постиженията. Аз съм си съставил цял списък, но съм го а, редуцирал до 4 неща по отношение на 2011. А, първо за новият вебсайт, второ това, което вече бе споменато, повишената честота на присъствието на молителите на заседанията, което според мен като един приятелски наблюдател е нещо много положително. Но и други неща. Едно от тях е, посредством подходящото използване на устните въпроси при дебата, вие фактически е, внесахте работата на тази комисия на политическата карта – А това не е малко. А, именно молителите да достигнат това високо ниво на разглеждане на техните жалби. И още нещо. Днешният дневен ред иллюстрира много ясно всичко това. Групово разглеждане на петиции в много подходящ момент в календара на Европейския парламент. Точно по времето, когато съответно работи Комисията по законодателна дейност, подготвя нещата за пленарно заседание. Така че вие а, обвързвате вашата дейност с тяхната. И това е една много положителна тенденция, която трябва да бъде похвалена. Да, господин Чичестър, наистина нещата са прекрасно и заслужавате потупване по рамото. Благодаря много. Не знам дали господин Чечестър иска да отговори. Да, давам думата на докладчика. Да, благодаря, господин председател. Ще отговоря на едно-две от повдигнатите въпроси. Първо, докато не съм забравил, слушах с голям интерес относно възрастта на политическите партии. Мога само да а, <laughs> така да разсъждавам, че съм от, може би, най-старата партия в света. И това а, се демонстрира от нашето поведение, но и това, че сме оцелели в един променящ се свят. А от а, тук минавам на конкретните въпроси, повдигнати от господин Вилан за продължаване на работата до самите е, избори. Това е добре, защото е, тога е, добавяме към цялата суматоха, която предшества едни избори. И подобно наказаното от госпожа Олкън, ще кажа, че трябва да сме внимателни в периода преди изборите, изборите, да не би да злоупотребим с позицията си. Поне някой от нас да тръгне в една или друга посока. И не съм сигурен дали какъв е отговора. Дали да изчакаме да видим какво се случва, но не можем да си позволим да бъдем прекалено предпазливи. Всичко това е част от политиката, нали? Но аз предвиждам трудности. Не толкова от това, че ще продължим да разглеждаме петиция, от реакцията към това, от различни вменени интереси от е, тук и там. Тук виждам трудността. Нека кажа следното, колеги. Е, госпожо Басеско, харесва ми казаното от вас и нека то да бъде е, отразено в едно-две изменения, предложения за изменения, защото всъщност аз искам да подобря този доклад, да не бъде прекомерно дълъг, да включи всички повдигнати въпроси. А що се отнася до моя приятел от комисията, който като дори малко ме критикува, че не съм толкова оптимистичен, това е едно позоваване на начина по който представяме политиката – и ще ми а, а, простите, но аз като консерватор винаги съм за по-голяма предпазливост. И а, като че ли положителните аргументи малко ги оставям на заден план. Но можем да помислим за включване на едно изменение в тази посока. Но не съм сигурен дали това е най-добрия подход или по-скоро да а, изчакаме и да си мълчим. Така, това е, което исках да кажа. Благодаря на всички а, за вашия принос и възползвам се от случая да благодаря и на секретарията за безценната работа, която извърших и за която съм благодарен. И сега допускам, че вече трябва да помислим за график, нали? Благодаря. Así es, señor Chichester, eh, Chichester, usted lo mismo. Благодаря, господин Чичестър. И както сам казахте, да предложим график. Крайен срок за изменение 21 май. 21 май, повтаря председателя. Крайен срок за внасяне на изменения. Ако сте съгласни, и разбира се, след това нещата ще тръгнат по обичайните канали, към, които се ползват при нашите годишни доклади за дейността. Минаваме на точка 8, а именно доклада относно процесуалното право на Европейския съюз. Госпожа Алкин. Ще мина на датски. Det er okay. Jeg vil blot sige om den her... Øh, øh, øh, øh Това е едно становище, което изготвихме. И в становището съм включила опита на северните държави. Включил съм аспекти като неутралност, прозрачност. Това е начинът по който ние действаме на север. Това е, гражданите трябва да бъдат защитени, а не администрацията. Става въпрос за следното. Е, такъв принцип е бил включен в административно-процесуалното право в северните държави и това беше от полза за всички, не само за гражданите, но и за администрацията. Искам да подчертая, че сме изправени пред едно много голямо предизвикателство. 73 3% от гражданите на Европейския съюз смятат, че в нашите институции има корупция. Това е проучване от Transparency International. Това е наистина е едно много голямо предизвикателство. Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, а, че когато гражданите се обръщат към някои от институциите, процедурите ще са прозрачни. член 41 и 42 от Хартата на основните и човешките права, където се казва, че а, гражданите имат а, права, права свързани а, с административните процедури. Когато прочета тези е, два член 41 и 42, виждам, че наистина нещата са такива трябва а, да се състави законодателство, свързано с административно-процесуалното право, защото до сега ставаше въпрос а, с едно меко законодателство, едно гумено законодателство с препоръчителен характер. Би било добре, би могло и така нататък. Имаме нужда обаче от по-прозрачни правила. За това става въпрос тук в това становище на нашата комисия. Искам а, да инициирам една дискусия с другите докладчици. Е, да обсъдим въпроса, свързан с това, да бъдат въведени ясни и прозрачни процедури. Как да подхожда гражданина? Той трябва да знае точно с какви права се ползва. Освен това, става въпрос за, за правомощията. Те също трябва да бъдат определени, когато говорим за европейските агенции, а, дали те зачитат а, тези ясни правила, свързани с разпределяне на правомощията. не става просто за това, че някоя агенция ще бъде зависима. Не, става въпрос за това да се спазват и изпълняват правните разпоредби. да има възможност да се обжават случаите, в които не е проявена неутралност. Да речем, ам, представител на хранително-вкусовата промишленост може да каже, ага, откъде идват ам, тези представители, а, които се занимават с а, тези въпроси на европейско ниво. Нещата трябва да са ясни. Благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря, госпожа Алкен. Господин Я. Благодаря, госпожо председател. А, аз представям колегата Форге, който не може да бъде тук. Две неща ще спомена от името на политическата група. Ние искаме да благодарим на докладчика е, за нейната чудесна работа, за това, че тя е изготвила един много ясен и прегледен текст. Няма някакви големи проблеми, свързани с този доклад. Точка трета, е, свързана с разпоредбите, е, отнасящи се до мекото право. С такова меко право не можем да гарантираме прозрачни административни процедури. Трябва да има и по-строго законодателство с по-строги разпоредби. Тези строги разпоредби трябва да заместят меките а, разпоредби. Ние всички знаем, а, че а, понякога и подробностите и малките неща са важни. Тези подробности са включени точно в а, мекото право. Значи, когато един гражданин се обърне към администрацията, той трябва да има чувството, че неговия проблем се приема на сериозно. Обаче в тази връзка има нужда от подобрения. Е, в тази връзка да кажа, че разпоредбите от мекото право не могат е, е, да бъдат изключени. Те също са важни. Още нещо. Точка 8. Става въпрос за достъпа до документи. Това е една процедура, която е най-малко правно обвързваща. Има регламент от 2001 година, който съвсем точно разглежда този въпрос. Обаче за малко е трудно да се предпишат разпоредби, свързани точно с тези административно-процесуални процедури. При преразглеждането на регламента трябва да имаме предвид новите решения на Съда на европейските общности, така че ем, да има приемственост и съответствие. И така, това исках да спомена. Благодаря на докладчика и се надявам с този доклад да постигнем добри резултати. Nessun altro che chiede la parola, quindi darei la parola al rappresentante. Благодаря. Има ли още някой, който иска да говори? Ако не, в такъв случай ще дам думата на представителят на комисията най-напред. Госпожа Алкен. Една малка реплика само към колегата Виланд. Първото, което казахте е, за мекото законодателство, е свързано с принципа за обслужването на гражданите. Трябва да отговаряме на техните нужди. В случая става дума за институциите на Европейския съюз. А това, което става в страните членки, това е проблем, който трябва да се решава другаде. На нас ни трябват строги правила за европейските институции. За това става дума. Ако мислите, че трябва а, да имаме по-строги правила за достъпа до документи, че нашите предложения са твърде скандинавски, ако мога така да кажа. Обаче във всички случаи не трябва да защитаваме администрацията срещу гражданите. Трябва да се грижим за сигурността на член... Трябва ли да се грижим за сигурността, за безопасността, за удобството на членовете на комисиите? Има предвид не тази комисия. Не, трябва да се грижим за гражданите преди всичко. Благодаря, колежки а, Окен. С това може да приключим разискванията по седма точка от дневният осма всъщност точка от дневния ред. Ще гласуваме на 19 май. А сега минаваме към девета точка становище относно стратегията на Европейския съюз за хуманно отношение към животните за периода 2012-2015. Господин Бостинаро има думата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати. Становището се отнася до хуманното отношение на животните, е изготвено водеща комисия, е комисията а, по въпросите на селското стопанство. Аз просто се опитвам да изразя мненията на гражданите, отразени в е, многобройни петиции. Трябва да кажа, че въпросът е много деликатен и много сериозен. Като имаме предвид, че общественото мнение в страните членки много внимателно следи как се отнася към животните националните и местните власти. Главният проблем, засегнат в повечето от петициите, които получаваме, споменава липсата на европейско законодателство – гарантиращо хуманно отношение към животните. Това се отнася както до домашните любимци, така и до бездомните животни. Кучета и котки в централно и източно европейски страни. Засяга се също така и въпросът с транспортирането на домашни животни, селско-стопански животни става дума. Друг въпрос, който интересува европейските граждани, това е, са нарушенията, свързани с клането на животни, без те предварително да бъдат зашеметени, така че да не страдат. Всичко това са теми, които са засегнати в проектостановището. Проектостановището ще бъде изпратено от нас на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. И чрез това становище искаме да изпратим ясно послание, че парламента е дълбоко ангажиран с задачата, колкото може по-бързо и по-ефективно да бъде решен деликатният въпрос, от който се интересува европейското обществено мнение. Въпрос, от който се интересува обществеността и в моята страна, Румъния. Благодаря. Благодаря, господин Бостинар. Сега господин Тейлър има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че този доклад е много навременен защото, както чухме и по-рано днес, хуманното отношение към животните е въпрос, който отново излиза на дневен ред в Европейският парламент. Особено в комисиите по въпросите на транспорта и в комисията Инта той беше обсъждан. В нашата комисия изготвянето на становище по този въпрос е много уместна стъпка. Тя отразява общественият интерес, както посочи господин Бостинаро. Това отразява интересът на обществеността към проблемите, свързани с домашните животни и домашните любимци. Ако хуманното, макар и хум, хуманното отношение към животните да не седи на първо място в моята поща, във всеки случай, въпросите, които са свързани с тях, са на едно от трите първи места сред писмата, които получавам. Предлагам да се направят изменения, които да засилят и задълбочат предложенията на Европейската комисия във връзка с стратегията по този въпрос. Няма сега да излагам. Искам да ви успокоя няма да се спирам на всичките изменения, които предлагам, но само ще спомена тези, които смятам за най-добри. И надявам се, че в скоро време ще може да гласуваме по тях. Мисля, че комисията не споменава и не осигурява приемственост с други политики, които са свързани с като стратегията за биомногообразието и седмата програма за действие, които са свързани с въпроса за хуманното отношение към животните. Приветствам целта на комисията да се потърси упростена законодателна рамка, в която са е, заложени принципите на хуманно отношение към животните за всички животни, включително и към домашните любимци. Трябва да потърсим начини за по-добро прилагане на директивата ЗУДИС и онези директивата за, директивата за зоологическите градини. те се споменават също в почта, която получавам. Също така искаме да има альтернативни начини, да се потърсят альтернативни начини за опитите с животни и минимални стандарти за хуманното отношение към кучетата и котките. Същото се отнася и а, до а, бикоборството, до коридата. В споразумението за свободна търговия също трябва да се включват клаузи за хуманно отношение към животните споразумения, които не изключваме с трети страни. Също така приветствам включването на изисквания за по-хуманно отношение към млечните крави, а също така и подкрепата, подписана от над 1 милион граждани, която се призовава комисията да приеме законодателство за ограничаване на транспортът на живи животни до не повече от 8 часа а, път по време на транспортирането им. Благодаря. L'onorevole grazie Благодаря, господин Тейлор. Благодаря на докладчика. Това е една много важна тема. Искам да допълня, че по отношение на хуманното отношение към животните, Европейския съюз иска да се възползва от тази възможност. Дава ни се шанс да изготвим директиви, регламент, ти разпоредби и така нататък, свързани с хуманното отношение към животните, които да имат правно действие в целия Европейски съюз. Но също не е приемливо да имаме стандарти, свързани с хуманното отношение на животните само в Европейския съюз, а пък световен мащаб да ги няма тези стандарти. Но, като имаме предвид, че в Европейския съюз живеят 500 милиона граждани, това означава, че Европейския съюз разполага с а, влияние. А, думата на Европейския съюз ще се чуе по света. Така че можем да променим нещата. Шансовете са огромни и трябва да се възползваме от дадените ни възможности. Надявам се, че темата ще бъде подкрепена и от другите комисии, не на последно място от Комисията по земеделие. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат по тази точка от дневния ред. Иска ли е, някой от представителите на комисията да говори по темата? Не, в такъв ще, случай ще дам думата на господин Бостинаро да приключи дебатът. Благодаря, госпожо председател. Напълно споделям мненията на моите почитаеми колеги. Искам само да заявя, че аз съм готов да включа всякакви разумни предложения в, в окончателен вариант на доклада. Искам да подчертая голямата нужда Европейския съюз не само да приеме закони за защита на животните в Европейския съюз, но също така да предприеме стъпки, защото ако страни членки систематично не изпълняват съответните закони, да бъдат санкционирани. Да спомена един въпрос, който е до, до известна степен чисто румънски. А, въпрос, към който голям интерес проявява общественото мнение в моята страна. И накрая ще кажа нещо, което не е специфично само за Румъния. За да разберете какво представлява даден човек, трябва да видите как се отнася към животните. Как Европейския съюз се отнася към животните това ще бъде доказателство за неговият характер, ако мога така да се изразя. Благодаря, господин Бостинаро. Благодаря ви за това, че сте се заели с този важен въпрос и се надявам, че нашата комисия ще внесе ценен принос към работата на парламента по този въпрос. Приключихме с обсъждането на проекта докладите и проекта становищата и преди да преминем към обсъждане на внесени петиции, искам да попитам дали вносителите на петициите или поне някои от тях присъстват тук. А, защото ако вносителите присъстват, е, би било добре да ги изслушаме. Започваме разискванията и давам думата на вносителите по първа петиция 1613 от 2010 Е, внесена от Sociedad Protectora de Animales е, и Plantas de Alava Викимур. И по тази петиция ще дам думата И, извинявайте, каза председателката, тъй като по десета петиция вносителите не присъстват. По петиция 825-2011 ще дам думата на господин Максимо Прадела. която е по същата тема, както петициите 12 и 13, 12 и 13 петиция. Става дума за защитата на домашните любимци в Испания. Господин Предела. Благодаря. Аз съм председател на Международна организация за закрила на животните. Тя съществува вече 31 година, неправителствена организация, която обединява стотици асоциации за закрила на животните – и сме регистрирани в ООН от 1992 година. Нашата цел е да защитим природата, околната среда и да, защит, да предоставим закрила на животните от лошо третиране. И да покажем колко успешно трябва да се вземат мерки. Ние подписахме петиция която, към която се присъединиха 112 683 граждани на Европа, свързана с убиването на кучета в приюти в Испания. Те просто са преходно място, където кучета се прибират и след 10 дена биват умъртвявани. прилича на концентрационен лагер за най-добрите приятели на човека. Това се отнася до улични бездомни кучета. Тези приюти са места, където се пращат такива кучета и котки в Испания, но там се, леку... там се третират, извинете, много зле и тези скитащи животни, за разлика от Италия, например, биват умъртвявани. Това са субсидирани от държавата приюти, където домашни животни биват е, умъртвявани, няма контрол, няма инспекции, биват умъртвявани по един най-жесток начин, убивани по жесток начин, е, удушвани, е, ритани до смърт. Няма, няма никакво съчувствие. Имаме случаи на кучета и котки. Председателката изглежда прекъсва оратора. Да, т.е. Е по-бавно да говори. Наистина ужас, ужасяващи, жестоки методи задушавани, обествани, ритани, докато умрат. Никакво съчувствие. Имаме случаи на котки и кучета, които са вкарвани в газови камери и оцеляват по някакъв начин, като се скупчват едно в друго в козините си, но после също биват кремирани. За съжаление, много тъжно се използва един невропарализиращ медикамент. Има такъв, знаем със сигурност името и адреса на този приют, където се прилагат такива болезнени методи. Липсва храна, липсва вода, системно или пък ако имат рани, не биват третирани. всеки ден. Там се вкарват кучета, които са пострадали, са получили травми, но не получават помощ. И живеят там. Остават ги в ужасни условия, докато получат сърдечен пристъп и умрат. На 7 декември комисията, Европейската комисия ни изпрати писмо, в което се казва, че е, хуманното отношение към домашните любимци не е регламентирано в Европейския съюз и това, на което може да се позовем, е Европейската конвенция за любим, домашните любимци от 1987 година. И в нейния член 12 не се изключва убиване на такива животни като начин за контролиране на популацията – а ние искаме законодателство, което да разписва управлението, здравословните проблеми а, и да не бъде изостанало. И да не бъде противоположното на исканото от европейските граждани. Ето виждате 112 683 подписа, които протестират, на хора, които протестират. Ние сме събирали тези подписи и сме призовавали към забрана на това отношение и а, нулева толерантност към него. Ето защо нашата организация призовава Европейската комисия, Европейския парламент да променят положението. Ние искаме действие на местно ниво, взаимодействие с, с испанските институции, с, сътрудничество с, с асоциациите за закрила на животните. И следваща стъпка да бъде създаването на мрежа от местни асоциации, за да се защ... изработи обща стратегия, която да даде съответните плодотворни резултати. най-вече да се спре това мълчаливо, жестоко отношение. И се надяваме, че Европейския парламент ще се вслуша и ще приеме законодателни мерки, които ще поставят край на, та, на това а, клане. Ние сме в състояние готови да ви дадем всякакви а, проучвания, резултати от тях. Благодаря. Благодаря много, председателката, за вашата петиция и за презентацията, която направихте. Сега ще дам думата на всички молители, а след това ще помоля представителя на комисията да отговори, тъй като тези петиции всички са на една и съща тема или много подобни. И един отговор от комисията ще е достатъчен за всички. Дали сега тук е господин Рихта? По петиции 12 и 13. Благодаря много. Аз ще добавя, че петицията от госпожа Кендра Пиндер е на английски. Английски не е моят матерен език и по тази причина поисках да ми простите за недоброто произношение. А, но искам да благодаря а, за дадената ми възможност. Госпожа Пиндер не можа да дойде да присъства на заседанието на вашата комисия днес. Най-видимия проблем, най-видимия проблем по отношение на малтретиране, имам презентация PowerPoint. Да. А, и тя ще даде представа за нашата петиция. Okay, the most visible problem with regard to the mistreatment of animals Отнася се до малтретирането на животни в Румъния, преди всичко скитащи кучета и положението при тях. Имаме такава стратегия. Стотици хиляди кучета се избиват, без да се спазват е, правилата. Няма храна, няма вода и те биват убивани по незаконни и жестоки а, методи в тези приюти. Няма никакво управление а, на популацията, а се харчат милиони евро. Например, около 200 часа се отделят за управление на куче, на глава от е, е, приютите. Следващия диапозитив. И най-честия метод е евтаназията. И според е, градския съвет това струва доста на данакоплатеца и условията е установено, че са много лоши, няма медицинска служба, методите са много жестоки и се прилагат незаконни техники на ефтаназия. По състав управлението на тези приюти се, трябва, се извършва от неправителствени организации с техни пари и те а, предлагат а, усиновяване, програми за управление, като бяха постигнати доста добри резултати, значително драматично снижаване на популацията. Въпреки това, и е забранена евтаназията от 2008 година на здрави кучета. Въпреки това, хиляди кучета биват убивани незаконно. Вижда се това нещо и не се постига намаляване на скитащите по улиците кучета. Дори стерилизацията е единствената стратегия, която се използва за намаляване на популацията. И наистина Румъния в последните 6 години може да, каже, да се каже, че се намали значително от 4000 е, до 300. От 2500 до 200 в различни райони на страната. Румънските власти оправдават по всякакъв начин харченето на, проблем, на пари за тази цел и оправдават методи като инкарцериране и ефтаназия. не се спазват изискванията за, по програмите за управление на популацията на скитащи кучета. И това струва милиони евро. Видеото от приюти показват положението там и множеството обвинения и факти, които доказват злоупотреба с отглежданите там животни. Въпреки това, а, убиването, измъчването продължават да бъдат а, на лице. Резултатите от а, официалните изследвания се прикриват или се променят резултатите включително и онези, които успяват да се промъкнат в мас-медиите. Никой не бива а, подведен под судоб, съдебна отговорност, нито пък осъдителна присъда е издадена. Ние сме предоставили документарни доказателства, фотографии и статистика за условията в тези приюти. А, малтретирането на такива животни включва и а, практиката на животински пазари, където също не се спазват правилата за хуманно отношение към животните. Статистика от 2011 година в един а, приют, управляван от а, градския съвет, показва, че голям процент от а, настанените кучета биват убивани. Което означава, че във всяка половин минута се убива по едно куче по различни методи, например с инжекции, които имат летално характер, ефтаназия, по различни начини. Кучетата биват улавени по улиците, анестезирани. И на ветеринара се е позволено веднага да инжектира смъртоносно лекарство. И това ще рече, че 230 кучета са били убити за по-малко от 24 часа. От друга страна, според документите и официалните отговори, се казва, че евтаназия е приложена за само 31 кучета. Но празните е, клетки в приюта доказваха обратното и а, медиите дадаха гласност на това в националната преса. Ветеринарната дирекция в, държавния съвет, в, дър... в градския съвет обаче продължава да прилага същите практики, независимо от протестите на организации, представители на нашите организации. И отзвука сред гражданите не се дава достъп до тези приюти. След убиването на тези 230 кучета бяха прибрани от а, територията на града за 2-3 месеца още голям брой кучета и третирания по същия начин. Граждани не бяха допуснати и не е предоставена никаква ветеринарно-медицинска помощ. Всички правила биват и за хуманно отношение към животните биват игнорирани. Един ветеринар, например, в един район на Румъния, Бутозани, бе даден като пример за малтретиране на животните и то официално санкциониран от властите. На 9 май 2011 няколко представители на гражданското общество внесаха жалба относно планирането, планираното продав, планираната продажба на коне за кланница без съответните документи. А, Жалбата бе внесена от представители на Организация за защита на и хуманно отношение към животните, които дадаха доказателства за използване на жестоки методи, бой с е, тояги и други незаконни методи. И въпреки това, ветеринарната дирекция в окръжното граче не преустанови тази практика. Бяха внесени десетки жалби. Телевизията показа кадри и едва тогава бя, бе сложена, бе прекъсната тази практика. Така наречения казус Лития, който доказа изключително жестоко отношение към тези коне. А санитарно генералната дирекция не само отказа да, представ... да прати представител, за да а, провери фактите, но и не предприе никакви по-нататъчни мерки. Дори днес отговорните власти за спазване законите за хуманно отношение към животните не провериха какво точно се е случило и не потърсиха отговорност от съответните длъжностни лица the ignorance and complicity of the authorities responsible for monitoring. А има органи, които носят отговорност за редовен мониторинг на спазване правилата за хуманно отношение към животните и управление на популацията на скитащи кучета по териториални звена. Санитарните дирекции проверяват е, от време на време, правят е, случайни проверки вследствие подадени е, жалби от неправителствени организации, но и това не променя нищо. И най-общо казано се политиката е насочена срещу хората, които обичат животните, срещу неправителствените организации и срещу цялото румънско общество. Имаме такива случаи а, на нехуманно прибиване на, на куче от гражданин, следствие на което прокуратурата не предприема никакви а, действия или а, отрязване на крайниците на малко кученце. А, и това момче, което не бе подведено под отговорност, след половин година уби човек. това беше първата жалба, се, петиция. Сега следващият оратор. Нещо.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 Ханс Йоахим Рихтер. Работя за Организация за защита на животните Ерцте Фиатире в Германия и около 200 000 подписа, подписа сме събрали от цяла Европа. Тази петиция съдържа създаването на законодателство в европейски мащаб, законодателство свързано с хуманното отношение към животните. Практиката показва, че законодателствата на национално ниво не се спазват. В Германия, например, сексуално сексуалното насилие срещу животни не е забранено. Въпреки, че животните, както и децата, имат нужда от нашата защита. В Испания по време на ловния сезон кучетата биват удушавани, като ам, примката е толкова дълга, че краката им да опират в земята и така те биват удушавани бавно и мъчително. На някои кучета се чупят краката, така че да не могат да следват своите стопани, след като свърши ловния сезон и след като овците ги изоставят. В Румъния уличните кучета се преследват и убиват от така наречените dog hunter, ловци на кучета. Може ли да прекъсна съвсем за кратко? Имам нужда от техническа помощ.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 В Румъния уличните животни, за съжаление, не мога да ви пусна видеото. И така, както вече казах, уличните кучета се преследват от ловци, които ги убиват. 25 евро се ам, плаща на куче и в заедно с екарисажите ам, ам, тези ловци лавят кучетата и получават и до 200 евро за животно. В Германия и в Италия убиването и преследването на кучета е обвързано с мафиотските структури. Животните се убиват или чрез задушаване с газ, или чрез пребиване, или чрез умъртвяване с отрова. Представете си а, обаче, ако сте дете и всеки ден трябва да, да гледате, да ставате сета на това как животните биват убивани на улицата. Може ли а, да, да спите спокойно? Може ли да имате уважение към а, живота? В интернет може да се види как деца ам, третират животните. Например, те събират малки, ам, малките кучета, подпалват ги и ги наблюдават как умират. Европейския съюз има социална отговорност. Европейския съюз трябва да е а, пример за всички държави по света, не само тези в Европейския съюз. Äh, Европейския съюз, както вече казах, трябва да служи за пример. Изтезанията и убиването на животните трябва да бъде прекратено. Смятам, че една Европа, която е обърнала взор към бъдещето, трябва да се погрижи и за създаването на законодателство, свързано с хуманното отношение на животните. В държавите членки трябва да съществява сътрудничество с неправителствените организации. Разбира се, няма да се прекрати убиването на животни за такъв тип законодателство, но хората не трябва да остават с впечатлението, че такъв тип убийство остава безнаказано. животните са като децата, те имат нужда от нашата защита. животните се убиват, защото те, те, те съществуват, обаче те се размножават с помощта на хората. В България, например, когато има някакъв инцидент с улични кучета, политиците винаги ем, зачеват темата, свързана с това да се въведе ем, закон за убиване на уличните кучета. Въпреки, че в България законодателството, свързано с хуманното отношение на хората, е много добро, но не се ем, спазва в други държави безразборно въобще законодателството, свързано с нормалното отношение към животните, се променя. трябва в крайна сметка да бъдат затворени екарисажите. В член 2 е, в хартата на основните права на Европейския съюз, в член 2 се казва, че никой не трябва да бъде осъждан на а, е, смърт или да бъде а, е, убиван. В член 4 се казва, че никой не трябва да бъде измъчван или да бъде подложен на нечовешко отношение. Ние не сме варвари. Ние живеем в а, е, една цивилизация, която ам, е високо развита. На първо място обаче трябва да се прекрати неконтролираното и а, масово размножаване на, на а, уличните животни. Трябва да има контрол върху популацията а, на животните. В тази връзка да има програми за кастрация. Трябва, освен това, да се а, въведе законодателство за домашните животни, да има а, задължителни вакцини и а, задължително кастриране на уличните животни, а, да се преподава командното отношение към животните в училищите, в училищата, да се премахне болезната ефтаназия, да се премахнат екари... екарисажите. Shall I start again the, the points? No? Okay. <laughs> Um, einführung von... И така, въвеждането за въвеждането на минимални стандарти за приютите за животните. Трябва да се преразгледат разпоредбите, свързани с ловуването на животни. Освен това, забраната за използването на животни за опити в лабораториите. Освен това, да има задължение за регистриране на всички животни. Е, е тук има една графика, която искам да ви покажа. 60% от всички кучета и котки биват убивани. 75% е достигнал техния обем. Искам да ви помоля да подкрепите нашата петиция, така че чрез едно европейско законодателство, свързано с хуманното отношение към животните, да прекратим ам, насилието и мъчението над животни. Благодаря. Благодаря много за вашето изложение, а, за това, че представихте тези две петиции. Благодаря и за слайдовете. А сега ще дам думата на представител на комисията Харен Маклайн. А, госпожа председател, ако може аз да говоря първи, тъй като аз се занимавам с въпросите за хуманното отношение към животните. Може ли? Да, разбира се. Бяха ми дадени дума, няколко имена, няма значение в какъв реч ще говорите. Ще започна нещо, с нещо лично, нещо, което не е обичайно. Като ветеринарен лекар, както и моите колеги, живо се интересувам от обсъждания проблем. Комисията много редовно получава многобройни писма всеки ден по въпросите, свързани с изоставените животни, които често биват малтретирани, убивани по нехуманни начини. И по въпроса за разходите и това, което се прави. Е, някои хора, разбира се, са шокирани, като виждат тези снимки. Аз гледам такива снимки всеки ден. И въпреки това не съм свикнал и продължавам да бъда шокиран. Това беше лично. А сега да ви дам официалният отговор на комисията. Какво казва? Казват договорите по отношение на хуманното отношение към животните. 13 член от договора за функциониране на Европейския съюз уточнява, че страните членки и Съюза трябва да вземат предвид изискванията за хуманно отношение към животните, когато прилагат политиките на Европейския съюз. Има списък на подобни политики в селско стопанство, вътрешен пазар и така нататък. Какъв е проблемът? Проблема е, че изоставените животни а това трябва добре да се разбере. Хората често не го разбират договорът не ни дава правна основа да действаме за да осигурим хуманно отношение към животните. В този член 13 не се казва какво Европейския съюз трябва да прави за хуманно, да осигури хуманно отношение към животните. Само се казва, че трябва да се вземе предвид този фактор, когато се прилагат политиките на Европейския съюз. Въпросът е отношението към изоставените животни част ли е или не е от европейската политика. Разговарял съм с юристи и трябва да кажа, че съществуват допирни точки между политиките във връзка с вътрешния пазар и селското стопанство и е, хуманното отношение към животните. В много страни въпросът с управлението на бездомните животни е оставено в ръцете на общините. Това е пролича и от петициите, които чухме. А, а някъде е, това е в ръцете на този въпрос е в ръцете на местните органи. Мога да заключа, че в момента не е ясно как може Европейския съюз да се намеси в област, в която договорите не му дават правомощия. Много от въпросите, които се повдигат в писмата и от молителите, изискват отговор. Говори се за Европейската конвенция за защита на животните, например. Така наречената Пет конвенция, Европейска конвенция за защита на домашните любимци. Тази конвенция беше подготвена от съвета на Европа, който работи за, върху въпроса на защита на животните и по-специално въпроса за защита на домашните любимци. Тази Европейска комисия обаче не е част от общностното законодателство, така нареченото Акикоменотер. Тази конвенция не е, е, е част от нашето законодателство и много страни членки са я ратифицирали, но и голям брой не са я ратифицирали. Важно е също така да се спомене, че онези, които са ратифицирали конвенцията, дори за тях тя не вменява задължения да я прилагат нейните изисквания. Тоест, прилагането на конвенцията е изцяло въпрос, който решават сами страните членки. И за пълнота ще спомена, че в рамките на своята международна дейност комисията работи с международните организации по здравето на животните. Тази организация работи за защита на здравето на животните, а също така дава и насоки. Една от тези насоки се отнася до управлението на популациите на бездомни животни – политика, която се препоръчва от много организации за защита на животните, препоръчва се и от тази международна организация, организация, политика, която ние подкрепяме. Става дума за политиката, за улавяне, улавяне на бездомните скитащи животни, дезинфектиране, стерилизиране, приспиването, когато това е необходимо, но с методи, които са хуманни, които не причиняват страдания на животните. Но тези насоки са известни на всички страни членки, тъй като те всички са членове на тази международна организация за здравето на животните, но тяхно право е да прилагат или не прилагат тези насоки. Регионалните бюра на организацията се опитват да прилагат, да помагат за прилагането на тези насоки. Трябва да спомена и работата на съвета, съвета на Европейския съюз, който през ноември 2010 година излезе с заключения за хуманното отношение към кучетата и котките по време на бългийското председателство. И там има и част, която се отнася до бездомните животни. Тук мненията са разнопосочни, няма да цитирам заключението, но трябва да се каже, че е, се каза, не се казва, че Европейския съюз трябва да се заеме с бездомните животни. Казва се, че трябва да се проучи как е, да се вмени е, задълженията на собствените на тези животни, да се грижат за тях. Това става със сътрудничеството на една благотворителна организация Родок. Съгласно третия документ пред 2012 година, става дума за хуманното отношение на кучетата и котките в рамките на търговията с тях. Там има възможност да се прилага политика на Европейския съюз. Казвам възможност, не задължение, но необходимо е да се направи оценка на въздействието. И трябва да се види а, как, дали във връзка с това може да се направи нещо и за бездомните животни. В момента аз съм песимистично настроен, тъй като бездомните животни, а, това не, е стока, а, и, в, и тук затова се поставя под въпрос а, дали те могат да се третират а, с, а, по споменатият начин, няма закон за тях. В момента правото не ни дава възможност категорично да се намесваме в решаването на този въпрос. Благодаря. Благодаря ви. А вие просто потвърдихте това, което комисията вече ни беше съобщила в писмен вид с интерес и слушах и личните бележки, с които започнахте. Сега господин Занони. Благодаря, госпожо председател. Има редица петиции, които ясно показват, че европейските граждани се безпокоят а, за начина по който кучетата биват третирани в Европа. Както заявяват е, подателите на петициите, е, има много случаи на проявяване на жестокост към животните. И в Испания, и в Румъния пък нещата са наистина потрясаващи. Но подобни примери и в други страни членки, особено в южноевропейските страни членки. Тук е необходимо законодателство. В момента въпросът е изцяло в ръцете на страните членки. Те решават как да решават въпроса с бездомните животни. Могат дори да ги убиват. Европейският е, съюз не е ратифицирал Конвенцията на Съвета на Европа за защита на домашните любимци е, ако всички страни членки ратифицират тази конвенция, това няма да реши радикално въпроса, но ще бъде крачка напред. Европейският съюз има законодателство относно храната за домашни любимци, относно опитите с животни, относно кланничните методи, относно хуманното отношение към млечните крави, към свинете и така нататък, но няма законодателство за кучетата, най-добрият приятел на човека. 100 милиона домашни любимци, е, включително кучета и котки, живеят в Европа. Повечето от тях живеят в домовете на стопаните си. Но в Европа няма закон, който да урежда хуманното отношение към домашните любимци. Комисията спомена случаите в Испания, в Румъния, в Украина, която разбира се не е страна членка. Но както бе посочено, няма закон срещу убиването на бездомните кучета, например. Има декларация 27 от 2011 на Европейският съюз, която призовава Европейската комисия, на Европейския парламент, която призовава е, Европейската комисия да действа. Но необходимо ни е законодателство. И Европейският парламент трябва да даде израз на политическата си воля трябва да е, е, изготвим стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2012-2015. Комисията по въпросите на околната среда, включително и нашата комисия, участват в подготовката на доклада за защита и хуманно отношение на животните през периода 2012-2015. Трябва да се направи нещо реално за защита на домашните любимци. Това очакват от нас европейските граждани. Трябва да имаме правила за използването на микрочипове, за стерилизирането на животни, когато това е необходимо. Но страните членки трябва също така да уважават тези изисквания и да ги зачитат. Благодаря, господин Занони и сега господин Простинаро. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много трудно да сдържиш чувствата си. Още повече, когато гледаш нещо, образи на екрана. Всяко, всеки човек е възмутен и унизен, когато а, гледа фото си от концентрационните лагери от Втората световна война. А сега не сме свидетели на насилие, убийства. И всичко това е шокиращо. А по отношение на животните има конфликт на интересите. Аз имам вайлер и три котки и ги обичам. Но като ставам свидетел на такива жестокости, не мога да не се възмутя. Шуткирам съм най-вече, защото права една асоциация. Ние изготвих доклад, а днес чуваме и виждаме свидетелства за такива жестоки, жестокости. И трябва да се намесим. За мен всичко това е болезнено, защото аз съм румънец, член на парламента. Моята страна често бива спомената. Аз съм за европейска политика в тази област, а ето, че комисията излиза и казва, че не може да предприеме действия, тъй като договорът не й позволява. И казва, че договорите не са задължителни. Тоест да стоим и да не вършим нищо. Аз наистина съм шокиран, госпожо председател. Вие бяхте водач на делегацията, която посети Букураж през ноември и сигурно си спомняте, че в при заседанието в Министерството на околната среда държавния секретар и екипа му споменаха двете петиции за малтретирането на коне в делтата на Дунав и малтретиране на кучета. Думите, които бяха използвани тогава, бяха изразителни. Като че ли ще, аз ще цитирам един от ораторите, хората с които разговаряхте, който каза, че човешките същества имат право да живеят, а и не по-малко право имат и животните, кучетата и котките. И аз за това смятам, че трябва да се включат позовавания на тези две петиции, които изслушахме днес. Това е един казус, отнасящ се до държава, която систематично не прилага доброто третиране на животните. Аз ще ви дам и някои примери кандидата на управляващата партия за градския съвет на Букурещ има програма за града, една недобра програма. И гвоздият в нея е да Букурещ да се отърве от кучетата. Без да се споменава хуманното отношение към животните. Ето ви пример на държава членка, която а, не прилага на добра воля хуманно отношение към животните. И аз ще кажа на тези, които подкрепят а, стерилизирането като панацея, да, а, а, така както бедността а, убива хора, които нямат достъп до медицинска помощ. Представете ли си какво е положението на бездомните кучета, които не се ползват от никакви програми за защита на живота им. Единственият наличен инструмент е клането, масовото умъртвяване. И трябва да кажем на висок глас, като се обърнем и към онези, които сега издигат лозунга, че са времена на лишения и затягане на колана. Двете петиции да останат открити, отворени. И мисля, че трябва да ги упоменем в доклада на нашата проучвателна визита. А на фона на тези невероятни фотоси, да поискаме ясно становище от румънските власти и прилагане на санкции към нарушителите. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция е в тон с дискусията, която проведехме преди, когато говорихме за дневния ред за защита на животните. Е, И в Библията е включено, че животните са важни за човека и природата. Трябва да осъзнаем а, тези неща, че когато говорим за култура, за природа, че човекът трябва да поеме отговорност е, за животните, за домашните животни. Не на последно място. от гледна точка на философията е важно Европейския съюз да каже следното – проблемите могат да се разрешат много по-добре на местно, на национално ниво, отколкото от а, Брюксел да се налага някаква система за хумано отношение към животните. Добре, обаче нещата не функционират по този начин. Съгласен съм с тази философия, че държавите членки трябва да си я поемат отговорността, но тази философия не функционира. Имах възможност в миналото, когато бях член на Бундестага, да посетя Румъния. В Румъния законодателството си е наред. в Румъния е, може би съществува най-доброто законодателство в Европейския съюз, свързано с хуманното отношение към животните. проблемът не се разрешава. Било то защото държави членки нямат пари, нямат желание или така нататък. Да речеме, мерките свързани с касирането на животните, свързано с отпускането на финансови средства. И какво става? В крайна сметка сме изправени пред един феномен, че уличните кучета а, са заплаха за хората и оттам автоматично те трябва да бъдат омъртвени. Няма нужда те да бъдат омъртвявани, ако преди това популацията им се контролира. И има възможности за това. Това е един феномен. Сега това, което каза комисията. Да, държавите членки а, не искат Европейския съюз да се намесва в а, техните работи, в техните работи, въпреки че те не могат да се справят с този проблем. А, в едно цивилизовано общество това не трябва да бъде допускано да се случва. Държавчен казват, не, това си е наша работа, ние ще се справим с този проблем както можем и както знаем. Това, което казва комисията е една формулировка, която съдържа в себе си минимални стандарти. Питам комисията. Е, не може ли да окажем някакво влияние? Е, не искам да обижам средните векове, защото е, нещата там са ставали по по-човешки начин. Но бих казал, че това, което се случва с животните, е недостойно. благодаря на колегата Бощинаро за неговото изказване. Ще му благодаря, ако той следи нещата. Ние ще борим за това Европейския съюз да получи компетенции. Въпросът ми е, може ли всяка държава членка да прави каквото си иска? ам, дори и мерки свързани с улавянето и ам, умъртвяването на е, уличните животни. можем всякакви мерки да а, предприемем, свързани с какво ли не. А, по отношение на животните казваме, че нищо не може да направим и държавите членки да правят каквото си и искат. Знаем, че убиването не е разрешаване на проблема. Проблема продължава, а трябва да се разреши проблема от другата му страна, като се контролират популациите на уличните животни. Имаме нужда от политически дебат по тази тема в Европа, в Европейския парламент, но и в държавите членки. Добрата новина е, че обществеността, гражданите не искат да толерират сегашното положение. Е, е, Басеско. Благодаря на господин Боскинаро. А, а господин Боскинаро, изцяло съм съгласна с вас, че това, което видяхме на екрана е нещо ужасно. На 24 марта, преди точно месеца, ни бяха прожектирани също ужасни образи. Едно дете, което се е прибирало към къщи след е, училище, е убито от кучето. Кучета вярно е, че животните имат право да живеят, но човешките същества също. Аз а, е, е, обичам а, а, животните. Аз съм прибрала две бездомни кучета. Не ме разбирайте погрешно тези китащи кучета, понеже не е намерено за тях решение, те убиват. В Румъния те убиват. Това се показва в, по телевизията. Ако видите тук, ако ви покажем убити деца, разкъсани от кучета, какво ще кажете? Властите в Румъния представляват всички политически партии Имаме представители на управляващата партия и на опозицията, които са съгласни, че трябва да се прилагат законите. Има закони, но проблема е как да бъдат прилагани, както каза господин Яр. Аз ще кажа, че имам свое мнение и че този проблем трябва да бъде решен на национално, а не на общностно ниво. Благодаря, Миранда. Благодаря, госпожо председател. Да, знаем, че има политически решения, но въпроса опира до тяхното прилагане. А също и тук се намесва и моралът. Дори да нямаме правомощия, има морални е, проблеми, които излизат на преден план. И съм съгласен с господин Яр и господин Бостинаро, че нещата са свързани с предишния доклад. Тук като че липсва морален кодекс. А, ужасни неща виждаме. Знаем, че местните власти често нямат ресурси и средства, за да решат проблема. А понякога тези приюти са частни, собственици на частни лица, които не спазват законодателството. Има пренебрегване, а, на проблема. И аз бих предложила, ако държави членки не са приели конвенцията на съвета на Европа, може би нашата комисия или някой друг да изпрати писма, информационни писма до тези държави членки а, с а, призив да ратифицират конвенцията, защото това ще бъде един добър политически жест от наша страна. Спазването на моралния кодекс. Аз съм от Галиция. Нещо интересно има там. Животните биват предлагани за осиновяване. Това е една альтернатива, която се практикува широко. Има организации, които работят в тази област. Аз също смятам петицията, че трябва да остане отворена. Благодаря. Благодаря на госпожа Миранда. Няма други желаящи да вземат думата. И ще дам думата на комисията, а на последно на внасящия петицията. Sorry. Хелен Клайн. Хелен Клайн, вие не се изказахте и мислех, че тогава не сте искали да си скажете. сега имате думата. Искате ли да говорите? Да, благодаря, госпожа председател. А, исках да взема думата, за да говоря за десета точка от дневния ред, петиция, която е свързана с контрола на популацията на бездомните кучета и котки в Испания, също така и възможността изоставените кучета в Испания да бъдат, а, че те много пъти се нелегално се изнасят от Испания. Вносителят на петицията твърди, че испанските власти не спазват европейските изисквания за хуманното отношение към животните, по-специално бездомните кучета и котки. Ще кажа само, че не съм е, чувала понятието управление на отпадъците, когато става дума, става дума е, за популациите. Ако се увеличават популацията на бездомните животни, това е защото има храна, от, от която те преживяват. Разбира се, кастрацията, приспиването. Това е също необходимо, обаче необходимо е управление на отпадъците, от които живеят, от които се хранят тези бездомни животни. Вносителят на петицията твърди, че Сипанското правителство не спазва европейското законодателство във връзка с нелегалният износ на бездомни кучета и котки. Става дума за движение извън границите на Испания. Необходимо е да се посочи, че в тази област имаме европейско законодателство, което урежда този вид търговия, включително кучета и котки, които могат да се разглеждат като а, домашни любимци, придружаващи, придружаващи стопаните си. А, това е регламент 998 на а, съвета където се предвижда, когато домашните любимци придружават своя собственик при неговото пътуване и ако те не са предназначени за продажба или няма да, спомен, да променят стопанина си, тяхния износ се допуска, те трябва да бъдат идентифицирани, вакцинирани и тази информация трябва да бъде включена в това, което наричаме паспорта на домашния любимец това е класическият това процедура, която се прилага примерно за кучета, които придържават стопанина си. А сега, когато става дума за износ, който не отговаря на тези изисквания, там вече става дума за търговски регламент 9265, където се казва, ако животните не отговарят на изискванията на регламент 998, може 24 часа преди искането, преди а, изнасянето им, да се направи а, съобщение за а, търговски износ, а, а, да се предупреди стр... приемащата страна. Това става с една а, компютърна система, наречена ТРАС. Значи, необходим е контрол преди експедирането и, ако е необходимо, контрол, недискриминационен контрол в получаващ, приемащата страна. Необходимо е също така да се споменат санкциите, глобите, които се налагат в случаите на нарушения. Във връзка с тази а, петиция, Въпросът е да се установи за какъв вид износ е, става дума. Е, така наречения в петицията нелегален износ на бездомни кучета и котки. И този анализ може да се направи само като се разгледа всеки отделен случай. Тъй като собствеността на животното се документира в паспорта преди то да прекуси границата, това става при нетърговския износ, но а, не, а, не е така лесно да се установи незаконността изобщо. А, трябва, трябва, трябва да се прави за всеки отделен случай, а не да се обобщава. Е, е, juste е, pour répondre à la deuxième partie. А сега да отговоря на втория въпрос във връзка с защитата и хуманното отношение към бездомните животни. В а, а, а, рамките на регионалните организации, на Световната организация за защита на животните, трябва да се направи по-задълбочен анализ, трябва да видим как може да сътрудничим с тази организация, за да се обсъди въпросът с бездомните животни. в рамките на, на наша стратегията трябва да предложим нови правни рамки, в които да се опитаме да видим как придружаващите животни могат да бъдат включени тук. И а, трябва да се направи съответно предложение през 2014 и то след задълбочен анализ, който да установи а, дали придружаващите домашни любимци могат да бъдат включени в един общ закон. По отношение на бездомните животни оставам на особено мнение, тъй като те са в рамките на правомощията на страните членки. Необходима е една по-обща политика на образование, на разясняване, на пропаганда и така нататък. Защото става дума за едно общо отношение, което ние имаме към останалите живи същества. Фактът, че се разработват а, е, документи, инструменти за хуманно отношение към животните. Това има отношение към общото ни отношение към заобикалечени свят. Благ... Благодаря. Сега ще дам думата на молителите. Две минути за всеки. Благодаря. Ще кажа нещо за въпроса за нападнати от кучета хора. Аз живея в Милано. Една глутница кучета убиха възрастен човек, но проблемът не са кучетата, проблемът сме ние, властите, които не сме в състояние да управляваме въпроса с уличните животни. Дори лицето, което бе нападнато, също каза, че факта, че администрацията не прави нищо да премахне тези глутници, да ги няма по улиците, че местните власти са, не са сторили нищо. И да се върна на това, което Асоциацията за защита на животните казва. Тук става дума за тревога, споделена от е, стотици хиляди граждани на Европа. Те искат законодателство, което да гарантира хуманното отношение към животните, което да гарантира е, уважение от страна на хората към животните. Това, което бе казано е за управление на буклуците бе също важно, но ако можем да управляваме и отпадъците, трябва да можем да управляваме и животните – така че моят призив е да действаме бързо. Говори се за 14-15 година. Твърде късно е. До тогава ще бъдат избити много животни, много, вероятно и много хора ще бъдат е, нападнани и убивани. Благодаря. Вторият е, молител. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на това, което беше казано от Европейската комисия. Да, Право беше казано, че няма договори с държавите членки. Когато са давани отговори на оплаквания, че има е имало малтретиране и убиване на животни, държавите членки отговарят, че, че този въпрос е от техните компетенции. Обаче тези държави членки, ако те не могат да се справят с този проблем, трябва да се намеси Европейския съюз. Това е на първо място, на второ място. Нашата петиция включва в себе си не това, че ам, животните трябва да бъдат спасени, а че трябва да бъде създадена законодателна рамка в областта на хумано отношение към животните. Ние не призоваваме животните да бъдат спасени, а да се създаде една законодателна рамка, така че Европейския съюз да може да се намесва. Освен това, искам да кажа, че в тези държави членки съществува законодателство, но то не се спазва. Е, така че чрез една европейска рамка, ще бъде наложено спазването на европейски разпоредби. На следващо място, разходите, които бяха споменати. Пример с Румъния. Кастрирането е по-ефтино, отколкото убиването. Значи, по-малко пари се изискват. Сега, друг въпрос е какви разходи се декларират за убиването а, кастрирането е много по-ефективно. И какво става? Природата забелязва, да, а, има достатъчно кучета, не трябва да се размножават. Много често кучетата не биват само убивани, ами при това биват измъчвани, биват а, а, целени с камъни и а, дори и от деца. А, и понякога това отключва агресията на, на самите животни. Сега тук от, отново става въпрос а, за това какво влияние има убиването и а, измъчването на животните по улиците върху децата. Не може тези проблеми да бъдат заметени под масата. Това е един много важен въпрос. А, по този начин, сега провалинчено казано, се създават а, и ам, хора, които са склонни към насилие. Много от убийците, които са убивали хора са започнали с убиването и мъчението на животни. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря за това, което казахте. Петициите ще останат отворени. Това е нашето желание. Желанието на всички членове на комисията. Нашата комисия получи политически мандат в друг подобен случай и ние няма да излезем извън рамките на разпоредбите от договорите, нито ще прекрачим правомощията на Европейския съюз. Но имаме а, хоризонтални компетенции, които из, имат а, извън секторно а, измерение. Сега да сещаме и за едно изследване. което включваше в себе си положението на уличните кучета в Италия и какво е въздействието на уличните кучета върху здравето на хората, освен и е, въздействието и върху е, сигурността по улиците и така нататък и така нататък. Така че има много теми във всяка една област, които ни дават възможност да призовем комисията да се обърне към националните парламенти. Добре е тази тема да обсъдим и по време на заседанието на координаторите. Е, ще предложа дори да се изготви и резолюция на Европейския парламент по този въпрос, е, защото оплакванията на гражданите са многобройни. Освен това, искам да ви кажа, че имаме информация, че ще бъдат подадени още петиции по тази тема, които са събрали многобройни подписи. И има нужда да се действа, има нужда от а, мерки. Може да се действа без да се засягат правомощта на държавите членки. С вашето съгласие ще вземем решение за изготвяне на резолюция, с какъв мандат и така нататък. Това ще го решим по време на заседанието на координаторите. Добре е, решението, е, резолюцията да остане отворена и е, да работим по-нататък е, възоснова на политическа инициатива. Искам да благодаря на всички присъстващи, членовете на комисията, на вносителите на петициите, на гражданите. И така а, св... а, приключваме се заседанието на комисията и след 3 минути продължаваме се заседанието на координаторите.